И сега по дневния ред трябва за днес и утре да уточним дневния ред. Окончателният вариант е прият на 10 март, съгласно е, правило 130 е разпространен след е, пространни консултации с политическите групи. Беше предложено да се внесат следните промени. Сряда, днес, 23 март 2011 година. Разисквания по изявленията на съвета и комисията по положението в Япония да бъде добавено като точка в дневния ред, включително а, сигналите а, за АЕЦ. Това а, ще бъде точка вместо първоначално предвидената точка за европейската политика на съседство, която се отлага за април след две седмици. Текстът е внесен и ще бъде гласуван в четвъртък. Имам предвид текста за Япония. Втората промяна – Докладът Балцани за подготовката на бюджета за 2012 година ще бъде включен като точка втора в четвъртък след съвместните разисквания по въздушните споразумения. Трета промяна, пак за сряда. Устен въпрос от Парламентарната комисия за околната среда към Европейската комисия за изпълнението на директивата за качеството на горивата – включително определянето на референтна стойност за катрайните пясъци и нефта ще се добави в дневния ред. Няма да има резолюция. И последно за сряда. Докладът на колегата Чичестър по Европейската агенция за мрежова информационна сигурност ще се приеме без разисквания и ще се включи направо във времето за гласуване в четвъртък. Сега промените за четвъртък. Утре, 24 март, първо, докладът Симпсън европейска статистика за туризма се отлага за априлската сесия. Втората промяна, докладът Морейра за по-нататъчната макрофинансова помощ за Грузия също се отлага за априлската сесия. И накрая, гласуването на предложенията за резолюция относно Споразумението за партньорство между Европейския съюз и Мавритания в областта на рибарството се отлага за някоя от бъдещите сесии. Това са промените, които са обсъдени с политическите групи и тези политически групи изразиха своето съгласие с други думи, приема се а, е, дневния ред и сега преминаваме към една изключително важна точка от а, е, дневния ред. Това е докладът на господин Брок и господин Гуалтиери. Изменение на е, член 136 от договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизма за стабилност за държавите членки.